че ситуацията на бездомните е сред нейните приоритети. Благодаря ви. Благодаря, госпожо докладчик. За това обобщение с това приключваме общия дебат. Гласуването ще се проведе днес. Сега продължаваме с гласуванията.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 Колеги, мисля, че можем да започваме. Моля ви, заемете местата си. Всъщност, молбата ми е към тези които още не са седнали. Започваме с доклада на госпожа Реда, Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и мрежа от национални координационни центрове. Гласуваме измененията на водещата комисия. Изменения Бог за, против, въздържали се, приема се. По-нататък, изменение 11 в две части. Първа част за, против,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 против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Преминаваме изменение 186 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Следващата част отпада. А, извинявайте, гласуваме 184. В две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Пои... Добре, проверяваме втората част на 184. Край на гласуването. Отхвърля се. Поименно гласуване 187D. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Le vote est clos. C'est rejeté. Отхвърля се. Гласуваме 89-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. 185, две части, първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За. Про, проверяваме първата част на 185. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Да проверим втората част на 185 измерение. Край на гласуването. Отхвърля се. 120. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се втора част. За против, въздържали се, приема се. 188 за, против, въздържали се, отхвърля се. По именно гласуване 181 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме 182 изменение. За. Против. Въздържали се. Проверка. Гласуваме 182 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се по именно гласуване на предложението на комисията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се.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 Работи микрофона пред вас. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, колеги. Ставам в съответствие с точка 59 от правилника. А, и а, искам да се върне към, в комисия за започване на междунационални преговори. За, против, въздържали се, приема се. Въпросът се връща на водещата комисия за започване на междуинституционални преговори. Започваме с доклада на госпожа Демонт, изменен регламент 391 от 2009 с оглед оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза. Второ изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. приключихме, приехме на първо четене. Доклада на госпожа Дели, изменен на регламент 1316-2013 с оглед оттеглянето на Обединеното кралство Съюза. 25-то изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Приключихме първото четене на парламента. Преминаваме към доклада на госпожа Майстер. Пристанищни приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби. Госпожо Майстер, искахте думата. Заповядайте. до колеги. Исках само накратко да кажа за какво става дума. Предстои да гласуваме за от, да за подобряване отстраняването отпадъци от плавателни съдове в морето. До сега бе разрешено изхвърлянето на такива отпадъци. Сега ще има 100% такса за изхвърляне на отпадъци. Това е решаващо подобрение за нашите морета и едновременно с това. Когато риболовните кораби събират буклуци, те не само няма да плащат, но и ще бъдат възнаграждавани. Това е добре за пристанищата. Благодаря на всички, които ми помогнаха в доклада. Надявам се на широка подкрепа. Гласуваме 117-то изменение. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Приключихме с първото четене на парламента. Сега преминаваме към доклада Селимович удължаване на проектните мерки за използване на средства, различни средства за електронни обработка на данни. седмо изменение по именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме осмо изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Девето изменение. За. Против. Въздържали се. Приехме текста на първо четене. Преминаваме към доклада Кауфман борба с измамите и подправенето на непрешни платежни средства. И измерение 79 по именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Приключи първото четене на парламента. Преминаваме възражение съгласно член 106 и максимално допустими граници на остатъчни вещества за няколко вещества, включително клотиниадин. По именно гласуване имаме нужда от квалифицирано мнозинство. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. А, госпожо Тайсън, искате думата, доколкото разбрах. Да, много благодаря. Уважаеми депутати, уважаема госпожо председател, мисля се, че тази резолюция, одобрена от Европейския парламент, ни позволява да утвърждавам, че регламента, предложен от комисията, следва това, което е било заложено в съответното решение на съвета, процедурата по комитология и регламент от 2005 година. И за това то попада в изпълнителните правомощия на комисията. Искам да ви напомня също така, че постоянния комитет даде положително становище за проекто акта и съветът вече взе решение да не се противопоставя. Много съжалявам, че Европейския парламент отхвърли това законодателство, основано върху научно становище на Европейския орган за безопасността на храните и противоречи на установения подход на Европейския съюз в областта на безопасността на храните. Това е изявлението от комисията. Благодаря, госпожо. Преминаваме към гласуване на възражение съгласно член 106 генетично модифицирана царевица 1414 по именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега ще гласуваме възражение, внесено съгласно член 106, генетично модифицирана и МОН 87411. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към третото възражение съгласно член 106. Геномодифицирана царевица БТ11 МИР 162 1507 ГА21. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Възражението се приема и накрая възражение съгласно член 106 активни вещества, включително тия клоприт. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме към доклада на госпожа Пири относно Турция за 2018 година. Започваме с изменение 16 по именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Пето изменение за. Против. Въздържали се. Съжалявам. Не е много ясно. Трябва да проверим.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 въздържали се. Не е много ясно да проверим. Гласуваме шесто измерение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Седмо измерение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Първоначален текст 18 параграф. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 21. Изменение 17 в 4 части. Всяка част се гласува електронно. Първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Втора част. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Трета част. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Четвърта част. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме изменение 3. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отвърля се. Осмо изменение. За. Против. Въздържали се. Съжалявам, но не е ясно поименно електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 18 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 21. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Гласуваме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 Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка. Проверка на изменение 4. Край на гласуването. Отхвърля се. Моля ви, вдигайте добре ръка. Девето изменение за.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 Третата част. Край на гласуването. Отхвърля се. Десето изменение. За. Против. Въздържали се. Проверка. Гласуваме десето измерение. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме първоначалния текст по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 11. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Гласуваме първоначалния текст по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Измерение 12. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 13 Д. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. По именно гласуване 14 изменение. Гласувайте.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 против, въздържали се, приема се. Гласуваме резолюцията като цяло по именно гласуване. Моля, гласувайте. Е Край на гласуването. Приема се. Госпожо Пири, поискахте думата. Заповядайте. Уважаеми, уважаеми колеги, много ви благодаря за това, че изпращате ясен сигнал до съвета, призовавайки към замразяване на преговорите с Турция, като същевременно изразихте солидарност с демократите в Турция. Бих искал да благодаря също на всички докладчици в Сянка, които позволиха парламентът ясно да заяви своята позиция. Благодаря ви. Благодаря. Преминаваме към доклада на господин Ван Ден Кенделар. Европейски семестър за координация на економическите политики. Годишен обзор на растежа 2019. 18-то изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Ръжете. On 19 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 20-то изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отвърля се. 21 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 22 изменение по именно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 23 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 24 по именно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 25-то измерение по именно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 26 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме първо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. По... Второ изменение. Добре, правим проверка на първо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. По именно гласуване Второ измерение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Девето измерение по именно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Единайсто измерение. По именно гласуване гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 12-то изменение. По именно гласуване гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля, Отхвърля се. Изменение 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се Изменение 5. Електронен вод. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се из, изменение 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се изменение 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 8. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 13. Електронен вод. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се изменение 3. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се изменение 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се изменение 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се изменение 17. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се измена, изменение 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега в гласуване по целия документ. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме с последния доклад. Е, на госпожа Харкин, Европейски семестър за координация на економическите политики. Сега параграф 2, изменение 2, кой е за, кой е против, кой се въздържа, нека проверим. Моля, гласувайте поименно. Край на гласуването. Отхвърля се. Връщаме се към оригиналния текст. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Трета част за, против, въздържали се. Отхвърля се ми се струва, но моля нека да гласуваме по но Моля гласувайте за третата, по третата част. Край на гласуването. Да, отхвърля се. Оригинален текст, параграф 10. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 1, по поименно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се изменение 6, поименно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Връщаме се към оригиналния текст. Първа част за, против, въздържали се. Втора част за, против, въздържали се. Струва ми се, че се отхвърля втората част на оригиналния текст. Моля, гласувайте по именно. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 7. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. О, о, параграф 26, оригинален текст, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се. Нека проверим поименно гласуване по втората част на оригиналния текст. Край на гласуването. Приема се. Параграф 32, оригинален текст за, против, въздържали се. Извинявайте, но не е сигурно. Оригинален текст, параграф 32, поименно гласуване. Край на гласуването. Приема се е, изменение 3, първа част, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се втора част, също по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме оригиналния текст в два част. Първа част е, моля гласувайте поименно, край на гласуването. Приема се втора част, също поименно, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 41. Оригинален текст. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Нека проверим по именно гласуване по втората част. Край на гласуването. Приема се трета част за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Ориген 45, оригинален текст, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Съображение Г. Първа част за, против, въздържали се. Приема се. Втора част за, против, въздържали се. Отхвърля се трета част за, против, въздържали се. Отхвърля се. Нека проверим, щом настоявате. Трета част – електронен вод. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5 за против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега нека гласуваме цялата резолюция. По именно гласуване, моля, гласувайте. Край на гласуването приема се, с което приключваме гласуването за този следобед, уважаеми колеги. arvoisat kollegat pyytäisin teitä istuutumaan and please Уважаеми колеги, бихте ли заели място? Ще помоля всички, които водят разговори, да излязат от пленарната зала, защото ние продължаваме с работата. Seuraavaksi on ähm, И така пристъпваме към доклад от доклада на колегите Деланго и е, Деланги и Гуалтиери за минимално покритие загуби за необслужвани експозиции. Първо ще чуем докладчица. Първо госпожа Деланге 4 минути. Благодаря, госпожо председател. Ще се постарая да положа всички усилия, въпреки това, че е все още твърде шумно в пленарната зала. Госпожо председател, дами и господа, ще помоля онези, които си говорят, да излязат извън пленарната зала. Много ви благодаря и за това, госпожо председател. Както вече казах, е много добре да постигнем съгласие по едно много сложно политическо досие. Това е важно досие, защото говорим за стабилността на финансовия сектор и банките. И това е един сектор, който все още е твърде уязвим и нестабилен. Банките продължават да имат 820 милиарда евро в своите балансови отчети. Това е, един, това е една огромна сума, която може да създаде проблеми за финансовия сектор. Разбира се, банките имат в момента много по-малко възможности за финансиране на реалната економика. И ако тези 820 милиарда бъдат блокирани или необслужвани, възможността на банки да подпомагат економиката и домакинствата намалява значително. Бяха отпуснати заеми, когато нагласите в обществото бяха различни, имаше много стимули за вземане на кредити. Говорим за ипотечни кредити, кредити взимани от предприятията и много други видове кредити – и банките бяха амбициозни, но разбира се, те трябва да бъдат и отговорни. Това, което се случи с банките в миналото, означава, че Европейска Централна банка трябва да реша проблемите на отделните банки и трябва да реши проблема с необслужваните дългове. Сега самите банки трябва да създадат буфер, който да им позволи да смекчават проблемите. Тук говорим за 3 годишен период за необслужвани дългове и 9 години за обезпечени кредити, които включват и жилища като обезпечение. Това предимно са ипотечни кредити. Разбира се, Европейска централна банка продължава да работи в тази насока и налага допълнителни задължения върху отделните банки, за да се ускори процеса с елиминиране на необслужваните кредити. Да, това ще бъде болезнен процес, но по-добре е да се претърпи болка сега, отколко да се предаде този проблем в още по-голям мащаб на следващото поколение. Това въжи също така и за новите заеми. Говорим за времена, когато банките имат вече много високо равнище на необслужвани дългове. И това въжи за много от кредитите, предоставени в миналото. Разбира се, в момента се работи по този проблем и с, с, докладчика, докладчиците. Всяка ние се надяваме да подготвим законодателство преди европейските избори. Наистина това е уникално по рода си, много деликатно и важно досие. И е важно това досие от гледна точка на резултатите, които може да гарантира Европейския съюз. Искам да благодаря на съдокладчик господин Гвалтери, на австрийското и румънско председателство, на съвета на съвета и на Европейската комисия. Искам да благодаря на всички колеги, които работиха по този специализиран, но много важен доклад. Благодаря, колежке Ланге. Сега колегата Благодаря, благодаря, госпожо председател. Проблемът за необслужваните експозиции беше обсъден и очертан като един от проблемите, които трябва да се решат, за да се намалят рисковете в европейската банкова система. Нека да напомним, че основната причина за високото ниво на тези експозиции е економическата рецесия, която засегна много държави членки след е финансовата криза. Към тях се добавиха отрицателните последици на политиката на строги економии. В някои държави членки е вяро, че бяха, бяха възприяти някои лоши практики при кредитираните и липса на предпазливост. Различни мерки бяха предприяти както на национално, така и на европейско ниво. И това е, доведе до значително намаляване на необслужваните експозиции. Текстът, е, по който постигнахме договорност, и тук благодаря на колегата Естер Деланге за сътрудничеството, благодарение на което за рекордно време приключихме законодателна процедура по толкова чувствителна тема, преследва две цели. Мерки, за да се предотврати натрупването на необслужвани кредити и накрая това да се осъществи, като не се осигуряват отрицателни стимули в смисъл на мерки, които са необходими за подпомагане и подкрепа на економиката и длъжниците. Трябва да се даде стимул за намаляването на необслужваните експозиции. Какви са основните елементи на споразумението с съвета? Първо, решихме да приложим пруденциалния предпазен механизъм само за нови, механиз... за нови кредити в съответствие с плана за действие на съвета, където като се настоява точно за това и това е логично, за да се осигури достатъчно време за адаптация към новите норми, както от счетоводна, така и от пруденциална гледна точка. Вторият елемент е, че в съвета ние предвиждаме съответни нива на провизии за гарантирани и негарантирани кредити само след 2 или 3 години. По този начин да не се допусне да се добавят необслужените кредити към други проблеми. Освен това, премахнахме потенциално отрицателните стимули в предложението на комисията, които биха довели до ликвидация на предприятия, които само временно са неспособни да обслужват кредитите си, но които всъщност са, са, в, са състоятелни. И не на последно място бих искал да спомена е един елемент, който въведахме, а именно пруденциален елемент, така че кредитите закупени на вторичния пазар би са възможност за избягване на отрицателни въздействия и за да се осигури защита на потребителите и длъжниците. И длъжниците в момента, тогава, когато се осъществява контрол. С, с този текст успяхме да направим важна стъпка напред към намаляване на рисковете в банковата стемка и по този начин избягваме вредни въздействия върху потребителите и затова ви приканваме да дадете своята подкрепа за текста. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Гуалтиери. Давам думата на заместник председателя на Европейската комисия, господин Домбровскис. Уважаеми са докладчици, госпожо Доланки, господин Гуалтиери, уважаеми евродепутати, преди всичко Поздравявам ви за това, че сте, в, в, сте заели така сериозно с това досие, което ще доведе с утрешното гласуване до сериозно политическо споразумение. През последните години работихме много за намаляване на рисковете и укрепване на банковия сектор. С, с обсъждания реглам, регламент ние се опитваме да овладеем още една опасна с необслужваните експозиции кредити. Те е, наистина съставляват опасност, както забелязахме, че недостатъчно бързо обслужваните кредити могат да се отразят сериозно на банките и на реалната економика. Надявам се, че ще успеем да постигнем с един резултат, но все пак риска си остава, особено в определени региони на Европейския съюз, с, с и особено във връзка с економическия растеж, за да се из... За това е от изключително голяма важност в бъдеще да няма натрупване на, на лоши кредити с оглед на бъдещото развитие. Така че се опитваме се да изградим общо европейски механизъм, които да се отразят на банките. Предполага се изграждане на съответни резервни фондове за покриване на бъдещите такива експозиции. Това ще предположи и съответни възможности за наблюдение в зависимост от конкретните условия на банката. Така че тази форма на предпазливост е особено важна в бъдещата банкова система за приключване на изграждането на банковия съюз. Но работата ни все още не е приключила. Това е само част от пакет мерки, за подобряване условията на банките за по-сериозни механизми за приложение и по-добри условия за прозрачност на вторичния пазар. За това предлагам да приемете, да вземете и съответно останалите документи от този пакет, за да бъде овладян въпроса с необслужваните кредити. Благодаря много. Председателката, благодаря господин еврокомисар. Сега ще изслушаме политическите групи. Първо от НП господин Гералт. Две минути. Мерси, мадам ла президент. Благодаря. Помолиха ме да участвам в дебат за политиката на строги економии. Е, аз не смятам, че аз съм убеден, че финансовата криза нанесе рани на европейската економика. Тези рани не са още излекувани. Имаше последици върху финансовата и банкова система. Мястото на, стру... на финансовите институции има значение за цялото общество. Финансовите посредници играят важна роля. Всички европейци трябва да и могат да се възползват от възможностите на предприятията. Следователно, като се намалят необслужваните експозиции можем да осигурим добри условия за всички заинтересовани лица. Благодаря на докладчиците за балансирания подход. За да се гарантира успеха, трябва да се преглътне и горчивата чаша, т.е. да се оздравят публичните финанси. Подобна една политика не може да не доведе до рецесия. Най-сетне политиката на строги економии е последица от безотговорни действия и разговори от предишни управляващи в продължение на дълги години. Благодаря. Е, е, Благодаря, господин Геролд. От е, името на Сирийските демократите, госпожа Нина Гил. Благодаря, госпожо председател. Поздравления към докладчиците. Необслужваните дългове, както чухме, са унаследени от последната финансова криза. И 10 години след това Европейския съюз не успя да намали нивата на тези дългове. Затова са необходими действия, за да се предотврати влушава на ситуацията в бъдеще. Едва 4 хиляди милиона 4 милиарда бяха тези необслужвани дългове в началото на финансовата криза. И наистина сега в условията на положителен економически, економически климат необходимо банките изчистят своите балансови отчети. Приветствам доклада, защото се предвижда необходимото отразяване на необслужваните дългове в балансовите отчети на банките и това ще има положително въздействие върху реалната економика. Наскоро приятия банковия пакет предвижда значително намалява на банковите рискове и ни води към финализиране на банковия съюз. Но още трябва да се проведат реформи за по-голямата устойчивост на банковия сектор. Първо, трябва да се направи решителна стъпка към общо европейска система за гарантиране на влогове, така че да има равна защита на всички вложители в Европейския съюз. Много е жалко, че по идеологически причини в парламента това се блокира. Надявам се, че този проблем ще бъде решим от след, решен от следващия парламент. И устойчивото финансиране трябва да стане правило, а не изключение, тъй като банките са толкова важни за економиката, те имат огромна отговорност. И наистина направихме много от гледна точка на пакет за устойчиво финансиране. Но въпрос ми е към комисията. Как комисията ще гарантира това, че банките ще изпълняват това свое задължение. Ние виждаме огромното въздействие на последната финансова криза върху потребителите и